Босуит. Следващата точка от дневния ред е доклад от колегата Драгичи за преподаване, обучение е, за е, Европейския съюз в училищата. Пет минути има думата докладчика. Господин председател, благодаря ви. Европейските граждани в момента имат ограничени познания за Европейския съюз и как функционират институциите. Според Евробарометър от 2014 година, анкети, според анкетите, 71% от европейските граждани смятат, че не са достатъчно информирани за Европейския съюз и 44% е, смятат, че не разбират достатъчно как функционира Европейския съюз. Което е по-тревожно е 52% от европейците смятат, че гласът им въобще не се зачита и не се чува в Европейския съюз. Тези обстоятелства не е чудно, че гражданите се чувстват отчуждени и все повече се отчуждават от европейския проект като такъв. Евроскептицизма се засилва и е, се наблюдава е, демократичен дефицит в, в техните очи в процедурите ни. Ето защо би трябвало в училищата и други образователни заведения да се преподава, да има предмет свързан с европейския Европейския съюз, е, за да се въз, е, възвърне вярата на гражданите в е, смисъла от процеса на европейска интеграция. Още по-важно е това в сегашния контекст на кризата с беженците, когато се, се, е, основните фундаментални ценности са изправени пред фундаментална заплаха в, в лицето на терористичните е, атаки. Каква би била ролята на такъв вид обручение? Да гражданите да, да са наясно с е, Европейския съюз в тази сложна съвременна среда, би трябвало всички обучаеми да се бъдат въоръжени с солидно знание за Европейския съюз и задълбочено разбиране на неговите функции и смисъла, му, смисъла от него в е, образователната система е, програма трябва да се насърчават младите граждани да мислят за това как Европейския съюз може да допринесе за, и да насърчават дейността на техните държави членки, как по-добре да се упражняват демократичните права и отговорности, да се обучават в въпроси свързани с междукултурния диалог, така че те да бъдат едни отговорни европейски граждани. Европейския съюз трябва да бъде по-видим в, препода... в, в, в помощните средства извън учебните програми на всички нива и всички форми на образование, включително и е, неформалното и обучението за цял, през целия живот. Е, цифровите образование трябва да отразява ролята на европейските държави в Европейския съюз и влиянието на Европейския съюз върху националните е, държави. И е, важен е тук европейския подход в преподаването на историята, за да се засили едно усещане за критично отношение към е, миналото и едно разбиране на европейските ценности и възприемането им. Е, целта е наистина на, на обучаемите да имат възможност да е, се е, ангажират, когато напуснат училища, когато завършат, да се ангажират активно в едно плуралистично общество, да проявяват разбиране за други култури, за демократични ценности и правата на човека. До сега повечето държави членки все повече са въвеждат европейско измерение в своите учебни програми и провеждат обучение на обучатели на обучателите, преподавателите, но има много е, раз, разнобой между отделните програми. Например, е, е, по методите на обучение. Ето защо е, този доклад насърчава държавите членки да актуализират е, своите образователни системи и е, елементите на европейско знание в тях, да предоставят повече информация за Европейския съюз и на обучаеми, и на обучители е, както и на други преподаватели, чрез е, официалното, неформалното и е, непрекъснато образование. Да използват всякакви възможности и инициативи за целта. На европейско равнище се предлагат възможности от европейските програми и те трябва да се използват в пълна мяра за да се насърчава гражданска отговорност и осъзнаване на компетенциите, промощите на Европейския съюз и държавите членки. Наистина тук трябва да се постави по-голямо ударение върху мобилността, като се обърне особено внимание на преподаватели, млади хора с различни социално-економически които идват от различни условия, е, трябва да бъдат е, е, също техните интереси да бъдат отразени. Докладът призвава комисията да продължи да подпомага държавите членки в усилията им да разработят и насърчават ново измерение в образованието, като разбира се се съобразяват за своите правомощия в тази сфера, но предоставят една обща рамка за обучение, преподаване на знания за Европейския съюз. Благодаря на комисията и на всички участвали. Благодаря на докладчите в Сянка. Благодаря, председателя. Е, скъпи колеги, дами и господа, имам 5 минути за спонтанни е, изказвания, 18 е, заявки за изказване. Така че, моля, не се сърдете, ако не ви дам думата. Първо, Тереза Комодини има думата. Благодаря, господин председател. Като е, приветстваме европейското многообразие, се стремим е, по-добре да постигнем своите цели. Заплашени от радикализация, която застрашава нашите ценности, тези ценности и нашите цели трябва да бъдат по-добре разяснявани. Нашите младежи заслужават повече възможности, чрез които да вникнат в идеята за Европа и да отстояват нейната култура. Идеята за Европа трябва да стане присъща за тях. Ние вече предвиждаме известно обучение по европейските въпроси, но обучението за институциите не е достатъчно. А за да можем да внушим европейските ценности, трябва да снабдим учителите с необходимите механизми и средства. Трябва да дадем насоки за преподавателски стандарти и да разпространяваме най-добрите примери от практиката. Трябва да създадем и електронни платформи, чрез които учителите да общуват и да обменят учебен материал. Благодаря. Виорика Данчила, една минута. Mulțumesc, domnule președinte. Educația este baza societății și felicit raport. Образованието е основата на обществото. Искам да поздравя докладчика за неговия подход. Той включи европейското изменение в учебните планове и програми, така ще има обмен на добри практики между образователните институции в държавите членки. Като член на Комисията по земеделие искам да подчертая една идея, която е включена тук. Става дума за факта, че Европейският съюз трябва се движи в крак с предизвикателствата. Държавите членки трябва да направят така, че да има хармонизация на образователните програми, за да може да се справят с тези предизвикателства. В селските райони може да се работи много. Те са основен стълб. Замеделието е основен компонент в програмите за професионално обучение. Благодаря. Vielen Dank, Frau Kollegin. Der nächste Redner für eine Minute, Ilhan Kyuciuk. Йохан Кючук за една минута. Ясно е, че мнозина граждани все още няма достатъчно знание за е, Европейския съюз, как той функционира, неговите институции, европейската интеграция. Е, връзките между държавите членки и за да могат гражданите да разберат е, ползата от Европейския съюз и от положителното отражение върху нашето ежедневие, трябва в чисто практически е, да обясним на хората какво прави за нас Европейския съюз. Засилване диалога за Европейския съюз в нашите училища, организации и в публичното пространство е от особено значение. Особено сега, когато е, живеем в един свят с е, безпредседентни предизвикателства. Обучението за ЕС е, трябва да отразява сложно взаимоотношение между Европейския съюз и държавите членки. Трябва да е ясно за всички граждани, че Европейския съюз се формира от държавите членки с техните уникални история и е, разнообразни култури. Такава една политика на обучение е много необходима. Благодаря Золтан Балчо за една минута. Благодаря, господин председател. Преподаването на европейските въпроси и материя може да бъде полезно, но не трябва да се превръща в едностранна пропаганда. Младежите трябва да си създават правилна и пълноценна представа за Европа. Но тази идея не е отразена в доклада него се казва, че обучението по европейските въпроси трябва да бъде достатъчно, в противен случай може да се стигне до демократичен дефицит или усещане за такъв, както и до евроскептицизъм. Демократичният дефицит може да се усеща или да не се усеща, а евроскептицизмът не е болест, а съвкупност от всички тенденции, според които Европейският съюз няма бъдеще. Нашата цел е да подготвим студентите и учениците да говорят да, и да живеят в общество, в което си съжителстват много култури. Изабел Адинолфи. Изабел Адинолфи за една минута. Благодаря, господин председател. Тук съм. За да бъдем истински европейци и гражданите, за да бъдат такива, гражданите трябва да познават Съюза. Гражданите трябва да имат на свое разположение всички инструменти, материални, интелектуални, за тази цел. Това означава да се мисли критично за цялата тази история за интеграцията и въобще Европа. Означава да учим с конкретни примери, положителни примери, основните ни ценности. Означава също така да обясним и структурата, процесите на вземане на решения в Европейския съюз, които не са прости, както и въздействието на европейските решения върху живота на гражданите. Само така можем да сформираме европейски граждани, които наистина да е, могат да съзнават какво се случва и да се намали е, демократичния дефицит. Е, обществото признава, че има такъв. И тук ясно се казва, че има все по-голям разрив между гражданите и Европейския съюз. Трябва да бъде преодолян този разрив. Благодаря. Äh, Последния от uh, спонтанните изказвания е Богдан uh, за една минута. Благодаря за това, че засягаме тази тема за въвеждане на предмет за Европейския съюз в е, е, учебните програми. Познанията за Европейския съюз е, наистина могат да бъдат част от учебната програма, свързана с наука за науките за обществото. Целта е да, да въоръжат е, учениците съзнание за е, съюза, в който живеят. Хората трябва обаче не само да бъдат образовани, но и възпитавани е, с тези ценности. Предвид иммигрантските потоци, напоследък и многокултурния аспект на нашите общества, важно е да се обръща достатъчно внимание на гражданското обучение и е, интеграцията на тези е, мигранти в нашите общества. Господин Драгичи говори за тези въпроси в своя доклад. Благодаря. Сега комисаря Навачич, моля. Президент. Благодаря, господин председател. Господин председател, почитаеми членове на парламента. Комисията приветства доклада за е, ученето за Европейския съюз в а, е, училище. Искам а, е, да благодаря на докладчика за прекрасната му работа. Все още а, е, констатираме и това отразено в доклада, че липсва връзка между нашите младежи и Европейския съюз. Трябва да реагираме многостранно, като утвърждаваме налагането на ценностите чрез образованието. Всеки младеж в Европа трябва да разбира и да споделя нашите основни ценности. Трябва да изградим Европа, в която всеки млад човек има възможност да намери своето място в обществото и да осъществи потенциала си независимо от своя происход или физическа годност. Какво означава конкретно да се учи за Европа в училище? Напълно съм съгласен е, е, многоспектърния подход, който възприема в доклада си господин Драгичи. За мен тук са важни два аспекта. Преподаване на европейската история, култури и езици от една страна и образование за гражданството от друга страна. Тези два аспекта са свързва, свързани. Без да познавате Европа, не можете да разберете основните ценности на Европейския съюз. На свой ред Познаването на културите и езиците на нашия континент стимулира активното гражданско участие. Е, всичко това допринася за измерението на Европа е, в е, нашето образование, както е подчертано и в доклада. Държавите членки би следвало да интегрират европейските аспекти в учебните програми. Комисията подкрепя е, включително чрез програмата Еразъм, е, сътрудничеството между държавите членки в тази връзка. Е, преди няколко години Европейският парламент одобри основните компетентности, които трябва да притежава всеки европеец. Това включва и компетентност в европейската сфера. По този начин ще помогнем на нашите деца, чрез зачитане на чуждата култура и религия, да станат отговорни граждани. В сегашния контекст това е по-необходимо от всякога. По-необходимо от всякога е по-добре да се разбираме, но най-важното е по-добре да предаваме своите общи ценности и да ги отстояваме. През март 2015 година европейските министри на образованието приеха Парижката декларация. Тя бе отговор на атаката срещу е, Шарли Ебдо. И е, нейна цел бе да се стимулира налагането на виждане за забрана на дискриминацията чрез образованието. Ние имаме рамка за сътрудничество с държавите членки, имаме и работна група, която в момента работи по въпроса за предотвратяване на радикалната на насилствената радикализация и за посланията, които следва да бъдат възприемани и разпространявани от медиите. Комисията отдава основно значение на Еразъм Плюс, Европа за гражданите и Творческа Европа, които помагат за създаване на чувство за гражданска принадлежност, езикова компетентност и уважение към чуждата култура. Комисията по тези програми финансира проекти насочени към активно и демократично участие в гражданското общество. Ние имаме различни образователни програми по Еразъм Плюс, като Например, платформата на 300-те учители и училищният портал, портала за училищно образование. Те са средства за нашите учители, които имат основна роля в процесите на освояване на европейските ценности. Чрез тези платформи се разпространяват висококачествени учебни материали, както и челен опит. Комисията много сериозно ще анализира отражението на всички тези мерки защото ние бихме желали нашите граждани все по-активно да участват в обществените процеси. Приветствам включването на тази важна точка в дневния ред на парламента и очаквам и в бъдеще да си сътрудничим по този важен въпрос. Благодаря.